So, um, I'm going to start. И така, нека да започнем. Заседанието се излъчва по интернет, както и предходните. Благодаря ви за това, че дойдохте. Няма кой знае колко депутати в залата. Сигурна съм обаче, че ще дойдат малко по-късно. Темата е платформата за информация от обществен интерес в рамките на директивата за универсалната услуга. Целта ни е да разберем как работи Агенцията за мрежова и информационна сигурност в това отношение. Агенцията е известна с съкръщението ЕНИСА. Искам да благодаря на Удо Албрехт, който е директор на агенцията и е дошъл днес при нас. Вероятно не знаете колко време отделяме на вашата агенция. Работата на ЕНИСА ни вълнува вашите задачи постоянно еволюират. Андреас ни осведоми, че се работи, за да се решат всички нерешени проблеми, които трябва да се решат в Люксембург в рамките на тристранния диалог. Секретарията е подготвил обяснителна бележка. Ето така изглежда тя. Ако не сте я прочели, трябва да ви кажа, че тя дава една фонова информация, много полезна по своя характер, относно информационната платформа. Мисля, че сте си подготвили презентация и след това ще дам думата на колегите за въпроси. Оратора говори без микрофон. Чувате ли ме? Благодаря за тази покана и за уводните думи, госпожо председател. Днес искам да представя малка част от работата на Ениса. Тя е насочена към повишаване на осведомеността и предоставянето на информация на гражданите. За какво става дума? На европейско ниво в момента се обсъжда регламента за защита на данните. Има и една друга директива, която засяга работата на ЕНИСА и която е на етап тристранен диалог. Освен това, на лице е стратегията за киберсигурност, която се публикува през 2013 година. Имаме и подхода насочен към единния цифров пазар. Много неща се случват едновременно, много аспекти формират рамката, в която работим. Едни са трябва да се грижи за интересите на правителствата, на фирмите, на гражданите. В началото искам да кажа няколко думи за същината на нашата работа. Вие я познавате. Искам обаче да представя три измерения тук. От една страна ние разглеждаме заплахите които съществуват. Публикуваме около 20-30 доклада, 20-30 проекта имаме всяка година в това отношение. Втората сфера на действие по силата на член 14 отиваме в държавите членки, извършваме консултативна дейност, обучаваме и на трето място имаме за задача да подкрепяме законодателния процес. Комисията, парламента са онези, които създават и следят за прилагането на законодателството. Ние помагаме в това отношение. Да се надяваме, че господин Шваб ще успее и това ще се приложи като практика и към директивата днес. По отношение на сигурността в интернет има развита структура, която отговаря на ниво държава членка за тази е, сигурност. По отношение на предприятията обаче структурата не е толкова ясна. Не е толкова ясно очетана като правителствената инфраструктура. Когато стигнем на ниво граждани, нещата стават обаче много сложни. Искам да представя една е, рамкова инициатива Европейската е, киберсигурност. Целта на тази инициатива, посветена на европейската киберсигурност, е да работим с гражданите, с държавите членки, за да повишаваме осведомеността. В тази стратегия участват 28-те държави членки, плюс Норвегия и Швейцария от страните от Европейската асоциация за свободна търговия. Опитваме се да постигнем онова, което ни е дадено като задача, като мандат. Много граждани обръщат внимание на нашите инициативи. Основното предизвикателство обаче е как да стигнем до гражданите, като мултиплицираме своите усилия. В момента подготвяме чрез обучение, не на последно място, следващата инициатива, която ще бъде през октомври следващата година. Имаме материали, брошури, преведени на основните езици. В нашата дейност е, участват представители на университетите, оценки ни дават е, представители на широката общественост. Неправителствените организации, освен това, също дават оценка на нашата работа, представители на индустрията. Ако се опитаме да намерим кой е средностатистическия потребител, какво представлява той, тук има четири групи от населението. На първо място младите хора. Някои казват, че 3-4 годишните деца вече играят с таблети, даже още преди да могат да четат и да пишат. Освен това, имаме учениците между 10 и 20 годишна възраст, учениците и младите студенти, които са много активни. Интересното тук е, че тази група от населението знае за рисковете, знае за вирусите, за кражбата на лични данни и така нататък е, но някак си не се интересува толкова много. Казва, ами нищо сериозно няма да се случи. Ако погледнем другия край на спектъра, хората, които са над 60 годишна възраст, те стават все по-активни. Вчера в Германия присъствах на среща на една асоциация. Тя е изготвила проучване, според което се вижда, че 60% от възрастните използват защита срещу вируси, е, така наречената firewall и така нататък. Много въпроси възникват обаче с е, и по темите запазване на самолетни билети по интернет, онлайн банкиране и така нататък. Имаме така наречения среден потребител, средностатистически потребител, който използва смартфони и така нататък. И още една подгрупа между 20 и 25 и 50 и 60 години, която се занимава основно с е, онлайн банкиране. Тези подгрупи от населението са изправени пред различни предизвикателства и трябва да намерим решение на проблемите на всяка една подгрупа. Материалите са изготвени от експерти и са насочени към средностатистическия потребител. Тази година предвиждаме лансирането на един онлайн портал за повишаване на осведомеността по отношение на защита на личните данни. Младите хора и не само те могат да получат ценна информация на този портал – Бихме искали да проверим до каква степен онлайн платформите могат да се използват, за да обучават хората за предоставяне на информация. Ако е необходимо, ще дам още информация, но това беше кратко представяне на нашата дейност. С други думи, тя се основава най-вече на сътрудничеството с правителствата, с частни инициативи, с неправителствени организации от държавите членки. Работата ни е насочена основно към образователна дейност, как можем да образоваме, да обучаваме по-добре – в държавите членки, когато говорим за инициативата за единния цифров пазар, например, опитваме се да обясним какво означава тя за гражданите и какво можем да направим тук, за да повишим още повече осведомеността. В крайна сметка, основният въпрос е следния. Как да се достигне до конкретните групи от населението? И в заключение искам да кажа нещо, което ще ви покаже колко е трудно да се случи това. Имаме много инициативи в държавите членки. Имаме 510 милиона граждани на Европейския съюз. Инициативите Миналата година комисар Круз даде началото на една инициатива, свързана с компютърните услуги в облак. Тя привлече не повече от е, хиляда е, души в интернет. Когато говорим за инициативи в училищата, също не са толкова популярните. Ето защо предизвикателство е да се намери решение на проблема с разпространението на информация. Трябва да стигнем до онези хора, които не се появяват в интернет всеки ден и не използват компютърната мишка толкова често. Благодаря. Много благодаря. Благодаря на гостите, които сега се присъединяват към нас. Разбирам, че те са представители на Камерата на общините на английския парламент. Винаги приветстваме посетители от националните парламенти. Ние сме комисията ИМКО по а, вътрешен пазар и конкуренция. Разговаряме с директора на агенцията ЕНИСА, Европейската агенция за мрежова информационна сигурност. Господин директора е тук, за да ни разкаже за различните инициативи е, по отношение на предоставянето на информация от обществен интерес. Това е свързано и с работата на Андреас по директивата за мрежовата информационна сигурност. Андреас, заповядайте си първи. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на нашия оратор за прекрасния му увод, който показва, че ако говорим за орган като ЕНИСА и разискваме тема като класическия и цифровия вътрешен пазар, е, подобна агенция има хоризонтален мандат. Една секунда. Към нашите е, гости е адресирано следното съобщение. Ако желаете да слушате на английски язик, моля да включите превода на канал 2. ако желаете да слушате на други езици, моля да се ориентирате по таблата в залата за съответните канали. А, добре, ще продължа на немски, казва господин Нашваб, председателката. Да, добре, аз ще продължа да слушам на испански. Както казах, Ениза има много важна хоризонтална роля, хоризонтални функции – във връзка с цифровия сегмент на вътрешния пазар. Не бива да подценяваме тази роля. Искам да задам два конкретни въпроса. В контекста на директивата за всеобщата услуга, вие сте платформа и в известен смисъл действате като интерфейс между държавите членки и доставчиците на интернет услуги. В документа, в доклада, изготвен от секретарията за нас, е казано, че държавите членки не използват Ениза в това качество. Бихте ли ни казали защо държавите членки не използват този инструмент, който е на тяхно разположение? През последните месеци често говорим за ЕНИСА в контекста на директивата за сигурност в кибернетичното пространство. Но ако тази директива види бял свят, а аз все още съм оптимист за това, ще трябва да определим стандартите, с които трябва да се съобразяват дружествата, за да се гарантира наличието на така наречената устойчивост срещу атаки. На този фон бих се радвала, ако отговорите на въпроса ми, а той е следният. Какво смятате, е, че може да съдържа този стандарт? Говорим за дружества, които съхраняват е, данни за критична инфраструктура. Трябва ли тези данни да бъдат взети предвид? Мислите ли, че те трябва да бъдат съхранявани на европейски сървъри? Смятате ли, че това е решение? Тъй като в началото е, е добре да си дадем сметка, че данните се движат из цял свят по най-различни цифрови канали. Американските всъщност е, е, дружества и фирми имат всички свои информационни резерви в Европа. Там ги държат. Та какво мислите, че трябва да направим от гледна точка на стандарти, за да се удовлетвори понятието устойчивост, изискването за устойчивост от гледна точка на дружествата? Председателят, ако искате да вземете думата, моля да вдигнете ръка и да дадете знак. Евелин Гепхарт, благодаря. Благодаря и за информацията, която получихме. Мисля, че бе много полезно да се чуе уводното ви изложение. Много и най-различни са исканията и очакванията във връзка с защитата. Защита е необходима не само за личните данни на физическите лица, но все повече мислим и за защита на дружествени данни, които могат да бъдат много чувствителни и дори да бъдат подложени на атака, да бъдат предмет на атака. Въпросът е как да направим така, че защитата да бъде изцяло съобразявана от всички, които имат отношение към нея. Може ли да се провеждат, например, е, информационни кампании, чрез които да уведомяваме хората за съществуващите рискове? Всъщност, вие е, намекнахте за нещо. Много граждани не си дават сметка, поне не си дават сметка изцяло какво могат да направят, за да защитят собствените си данни. Например, от време на време да се променят паролите или да се инсталира преградна стена, firewall на компютъра. Какво да направим? За да повишим знанията на гражданите. И как да им внушим, че става дума за нещо с голямо значение. Maria Грабини. Doamna președintă, Благодаря, госпожо председател. Дойдох тук, тъй като много ми се иска да кажа на хората в моята страна, Румъния, какво можем да направим и се надявам да чуя отговори от вас. Какво да направим, за да осведомим по-добре гражданите? Искам да ви кажа, че тук е, имам гостенка, студент в два университета. Тя е от Джеси и е, много се радвам, че има възможност да присъства на нашите разисквания. Поздравяваме я. Трябва да вземем предвид различните видове потребители, когато говорим за защита. Млади хора, възрастни хора, някои хора се страхуват да използват информационната техника, други пък не мислят за защитата и не се стремят да си я осигурят. Ако някой се страхува да използва интернет и техниката, това е защото не знае достатъчно. Ще ви задам а, два, три въпроса. Мислите ли, че а, в образователната система на държавите членки трябва да застъпим по-широко информационните технологии? Не само тяхното използване, но и да даваме информация за рисковете, а, които са свързани с това използване и какви гаранции би трябвало да се спазват, за да работим сигурно в интернет. И и защитено. Не е достатъчно само тригодишните да могат да включват своя iPad. Не мисля, че говорим за това. Държавите членки трябва да предприемат по-сериозни мерки за разяснителни кампании сред своите граждани за това как да се пазят след като купят таблет и влязат в интернет. Следващ въпрос. Смятате ли, че е, държавите не трябва да проявяват по-голям интерес към разпространяване на информация сред гражданите? Всяко отговорно правителство следва да се стреми към по-висока осведоменост на, своето, е, на своите съграждани. И трето, е, Искам да попитам за бюджета. В началото казахте, че работите с неправителствени организации, че правите проучвания, събирате отговори на въпросници и прочие. Какъв е бюджетът ви за тази дейност? Благодаря предварително за отговорите. Мисля, че е, технологията ще се разпространява толкова по-бързо, колкото по-бързо успяваме да осведомим гражданите си за нейното развитие. Благодаря. Like, uh, Господин Глога. Малко се бях е, разсеял, сега е след обед и се почувствах като испанец. Бихте ли ми казали как се осъществява сътрудничеството между държавите членки на практика? Смятате ли, че мерките по директивата за ЕНИСА ще повиши сътрудничеството на държавите членки, ще повиши неговото качество? Смятате ли, че сегашните дискусии по директивата имат значение за бъдещата работа на ЕНИСА? Може би Знаете, че в тази директива има много важна роля за ЕНИСА. Uh, в директивата за мрежовата информационна сигурност ролята на ЕНИСА е отредена и тя е много важна. И каква е ролята на информацията, искам да запитам, която държавите членки могат да обменят помежду си в случай на кибернетични атаки? Кая Калас. А, може би въпросът е глуповат, но все пак ще го задам. Прочетох какво правите, но не ми е ясно за кого го правите. Бихте ли дали малко повече информация за това? Също така разбирам, че е, разработвате процеси, от които могат да се ползват дружествата. Ако това е това, дружествата и държавите членки възползват ли се наистина? Преди няколко седмици имаше една проява, свързана с защитата в кибернетичното пространство. Различни експерти се изказаха по време на проявата. Бе казано, че най-слабото звено във веригата е човекът. Вие говорихте за посвещението. Мисля, че е много важно да настояваме на посветеността. Възможно е да имате и най-модерни технологични системи, но ако хората все още си пишат е, паролите е, на лепящи се бележки, няма смисъл да са толкова сложни системите. И още едно съображение и въпрос. Как се справят институциите на Европейския съюз с челния опит, е, как го прилагат в нашите сгради, как защитават е, нашите информационни системи? Един от експертите на проявата, която е, споменах, каза, че когато влиза в сградата на Европейския парламент не си ползва повече смартфона, защото излиза от него и, то, и софтуера му, излиза от сградата и софтуерът му е пълен с вируси. Това звучи ужасно. Дължи се на безжичната връзка. Какво може да се направи по този повод? Въпрос от председателя. Как работите с други части на света? Стратегията за цифровия единен пазар, който, която обсъждахме с комисията днес, се визира повишаването на стандартите. Смятате ли, че е важно да работим за глобални стандарти в интернет пространството? Особено когато се опре до въпроси като криптирането, работата в облак и защитата на данните в облак? Какви са рисковете или предимствата на един по-регулативен подход, респективно на един подход в по-висока степен основан на сътрудничество? Как смятате и какво бихте ни казали за координацията на експертите от вашата агенция с други части на света? Как смятате, че трябва да се осъществява това сътрудничество? Благодаря много за вашите изказвания, както и за зададените въпроси. Всичко е в много широк контекст, затова ще се опитам да отговоря на всички, имайки предвид този широк контекст. Започвам с въпросите, зададени от господин Шваб. Когато питате за информационната платформа е, в публичен, в обществен интерес, не съм сигурен, че много хора знаят за нея. Второ, ние не знаем, нямаме, не разполагаме процедури, с процедури за платформите. Има някои основни неща. Информация, процедури, е, указания за използване все още липсват. Имаше и друг въпрос за бюджет Двата въпроса са свързани. Ако визираме разяснителните кампании, в нашия план за създаването на агенцията имаме само 48 длъжности на пълно работно време. Имаме един служител, който отговаря за разяснителни кампании. Това ни е ресурса в момента. Говорейки за бюджета, Естествено, плащаме разходите за командировки, плащаме отпечатването на брошури, но това е с малък бюджет. Е, не повече от 10 000 евро. Минималното необходимо. Е, в момента се опитваме да използваме мрежи в държавите членки заедно с комисията и с нейните институции. В много случаи частни средства е, от дружествата се използват за финансиране на инициативите. Така че повечето от е, бюджета в държавите членки за разяснителни кампании е, идват е, от частния сектор, е, успоредно с е, средства от публични фондове. Не бих казал, че се нуждаем много, от много повече служители в ЕНИЗА, бих е, е, казал, че трябва да е, мислим за мултипликационния ефект, чрез който от сравнително ограничени предпоставки можем да постигнем много по-масштабни резултати. Ако ще се опитам да съчетая а, въпросите, защото а, беше спомената директивата за мрежовата сигурност. Ако говорим за тази директива, както казах, силата на ЕНИСА е да подпомага въвеждането на директивата в националните законодателства и да води разговори в тази връзка с отрасъла, с бранша, с държавите, с техните правителства и други органи. Ако погледнете информационно-технологичния бранш в Европа и развитието му през последното десетилетие, ние не сме конкурентоспособни в толкова много области, в колкото са конкурентоспособни САЩ и Азия. Това има връзка и с последния зададен въпрос за глобалния подход. За да влияете върху стандартите, трябва да участвате в стандартизационните организации – ако не сте от големите играчи, не участвате в стандартите, в тяхното изработване. В Siemens мобилния бизнес умря, Nokia мина към Microsoft. Как тогава ще оказвате влияние върху стандартизацията, след като нямате предприятия от този бранш? Но във всеки случай има и нещо положително. В Европа съществуват стандартизационни организации СЕН, СЕНЕЛЕК. Сътрудничим си с тях. Ние от ЕНИСА поне се опитваме на стратегическо равнище да поддържаме контакт с тях. Конкретен пример за това е, че е миналата, е, това, което направихме миналата седмица, е, приемането на директивата за квалифицирания електронен подпис. Тук вече е, се мисли сериозно за стандарти и то на европейско равнище. Следователно, в ограничени области можем да предприемем действия. Това е и свързано с нормативната уредба, която имаме, но в други области това е много трудно. Имаше въпрос за обмена на данните. Знаете, че това е едно от големите препятствия, един от препани камъните в директивата за мрежовата информационна сигурност. Ако погледнем въпроса за защитата, в повечето случаи до голяма степен защитата се обославя от националния интерес. Всичко зависи от това как държавите членки подхождат към това понятие национално ниво. Гледайки от европейския ъгъл, в Европа все още не сме достатъчно озрели да извършваме обмен на чувствителни данни по този въпрос на регулативно равнище. Все още се работи на доверие, на познанство на хората, на познаване на мрежата. Най-голямата трудност е, че всъщност не знаете докъде можете да стигнете с обмена. Ще ви дам един пример и ще подходя към него от две гледни точки. Първо, имаме член 13 за уведомлението за нарушение – той проистича от е, далекосъобщителния пакет. Веднъж годинка, в годината обнародваме документ. И ако го погледнете, ще видите, че ние обсъждаме с министрите, с компетентните други органи данните, които са предмет на обмен. И тук стигаме до щекотливия въпрос – вие сте приели регламент и сте оставили детайлите да бъдат установявани, определени в фазата на въвеждането. Крайният резултат е слаб. Значи годишно има около 120-130 големи инцидента годишно за всички доставчици. Положително е, че нещо е на лице. Това, което е трудно е, че не обхващаме целия сектор. Няма интерес за обмен на информация между националното и европейското ниво. Затова е важно да събираме информация за критичната инфраструктура. Разбира се, трябва да се обсъди какво искаме да правим с тези данни и след това правителствата трябва да предприемат правилни стъпки Комисията вече е започнала да работи по далекосъобщителния пакет. Мисля, че докато в Европа е, разсъждаваме в смисъл, че всяка държава членка определя сигурността и защитата на своите мрежи като функция националните си граници, ще ни е трудно да обменяме информация. Бе зададен въпрос и за защитата на данните. Наистина, все още трябва да образоваме. Ще комбинирам това с въпроса на депутата от Румъния. Вярно е, че трябва да разширим образованието. Ще дам пример. Ако сте на 18 години и получите шофьорска книжка, се ентусиазирате и подкарвате колата без задръжки. А, нали така е, когато карате вие. Ако обаче дадете а, колата на сина си и треперите, дали той ще се прибере вечерта. Има и други средства да предотвратите инциденти. Ако карате като лут, можете да си изгубите шофьорската книжка. Може да ви бъде наложена и друга санкция. Това в информационно-технологичния сектор не съществува. Аз си спомням, като бях малък, в училище идваха полицаи, които ни обясняваха как се кара велосипед на улицата. Значи, е, точно в това е трудността, че ние много развиваме техниката, но тя отсъства от образователните процеси. Ако погледнете в някои държави членки, дори този въпрос е, се разисква на регионално равнище. Така че наистина определено има нужда от образование, обаче е, въпросът е как да стигнат познанията за информационните технологии до образованието, тъй като много хора на различни нива отговарят в различните държави членки. Имаше и въпрос за е, информацията на правителствата. Да, така е. Трябва да има такава информация. Понякога обаче съм песимист. Как давате информация на своите граждани в други случаи? Виждаме, че и на европейско и национално ниво има приоритетни е, теми аз имам голям късмет, че информационно-технологичната защита в момента е въпрос занимаващ мнозина от вас. Но не всеки канцлер, министър, председател или президент в Европа поддържа тази тема като приоритет в политическия дневен ред на обществото. Не навсякъде е така, но не всички мислят за това като приоритет. Те, че тук съм по-скоро песимист. Въпро... Беше зададен и въпрос за сътрудничеството. Това е от огромно значение. Можем да направим много по пътя на по-малките инициативи. Знае инициативи, чрез които държавите членки са привлекли възрастни хора, които да обучават други възрастни хора да боравят с техника. Опитваме се да стимулираме подобни инициативи. Опитваме се да стимулираме прояви, свързани с преминаването от един на друг език. Имаше и един интересен въпрос за служителите. Какво правим? Въпросът е основателен. Опитах се да загатна за него, когато казах, е, че когато говорим с правителствата, имаме общо взето добра структура – основните е, отговорници в дружествата, които отговарят за защитата, са и наши основни клиенти. Имаме някои примери на препоръки, които сме давали и са възприети. Например, е, компютърната дейност в облак. Няколко години сме работили по нея. Направили сме препоръки система за сертификация. Има и един алианс е, за защита на данните в облак, с която сътрудничим. Е, по този начин е, могат да се снабдят е, с сертификат у нези доставчици, които работят в облак. Ако погледнете отраслите един по един, банки, далеко съобщения, там има много сериозна информационно-технологична основа за дейността и е необходимо да се извършва обмен. По отношение на екипите за бързо реагиране, във е, всяка държава членка има един човек, който отговаря за тази тема. Те се свързват в мрежа помежду си и към тях отправяме препоръки. Бих казал, че от гледна точка на информационно-технологичната защита, за нас тя ще бъде факт, когато на нея настояват държавите членки на национално и е, местно ниво. Това малко прилича на дейността на Европол. Е, вие хващате престъпника в определен град, но за да стигнете до него ви е необходимо сътрудничество между различни структури, които понякога се намират и в различни държави. Е, за да може да се повиши е, нивото на защита в цяла Европа е необходимо именно такова сътрудничество. Има много случаи, които най-напред се сигнализират от държавите и от бранша. Ако е, погледнем някои други е, инциденти, е, например ТВ Сенк Монд, френския информационен телевизионен канал, беше предмет на хакерска атака в продължение на няколко седмици. Медийният сектор поначало не е много засегнат от такива атаки, но е важно да се стигне до гражданите. По всякакви начини, от гледна точка на защитата на информационната сигурност, ние в ЕНИСА работим с ключови а, дружества за информационна защита, F-Secure, Semantec и други такива. След това в далекосъобщителния сектор работим с онези, които изграждат защитата за ежедневието и накрая вземем предвид, вземем предвид и потребностите на крайните потребители на всички тези дружества, на техните клиенти. Така се опитваме да обхващаме цялата мрежа. По отношение на институциите имаме мрежа на служителите, отговарящи за защитата. Работим заедно с Генерална дирекция информационни технологии, както и с други генерални дирекции на комисията. Опитваме се и тази мрежа да я поддържаме, за да не замира. Беше зададен и въпрос от госпожа Форд за това какво правим с, с, с света и в света. Седейки тук се опитвам да бъда и критичен. През последните 15 години навлязоха смартфоните и много друга техника, която преди не съществуваше. В Съединените щати се поддържат социални мрежи, има търговци на дребно. И много интересно е, че там много е, отдавна започнаха тези процеси, а същия бизнес модел сега го развиват китайците с платформи като Alibaba и други подобни. Значи, това е въпросът, който трябва да си е, зададем. Какво става всъщност около нас? Гледайки Ениса, ние малко се борим. Ще видим дали ще получа имейли след това. Знаем, че е, информационната Новите технологии е, са е, предмет на дейността на глобални асоциации, където ние нямаме голямо влияние вече. Въпросът е къде в Европа ние имаме влияние и какво да направим, за да увеличим влиянието си. Мисля, че това зависи до някъде и от вашата комисия бъдеще трябва да се стремим към сектор и те, който да оказва влияние и на глобално равнище. Благодаря ви. Would anybody like some follow-up? Имате ли последващи въпроси? Имаме време. Иска ли някой да зададе допълнителен въпрос? Нещо положително, ако обичате. Темата е изключително широка. Загубихме някои битки, но като че ли не сме загубили е, цялата война, конкуренцията. А от гледна точка <clears throat> на сигурността, дали <clears throat> разполагаме с достатъчно кадри, които да се занимават с информационна сигурност. Вие споменахте някои <clears throat> образователни системи. Бяхме на посещение в няколко града в Европа. Включително и в началното образование. Има известни нови инициативи, но ще мине време преди е, всичко това да стигне до цялото образование. Бихте ли дали своето мнение за набирането на кадри? Имате ли мнение за това какво би могло да се направи? Не знаят дали от Генерална дирекция Connect имат някакви коментари. Благодаря, госпожо председател. И ние очакваме продължение на дискусията за директивата, тъй като това е много важен законодателен акт и очакваме с интерес преговорите с парламента и съвета. Надявам се че преговорите ще минат успешно, за да може директивата да се транспонира в държавите членки възможно най-скоро. А по темата за дискусия на директивата за универсалната услуга предоставянето на информация по този въпрос на гражданите – Общо взето това е инструмент, който не е използван много активно. За сега в комисията не може да направим кой знае колко от правна гледна точка. Директивата обаче дава правомощия на държавите членки да искат от доставчиците на услуги, които участват в електронните комуникации, това са всички оператори в далеко съобщенията. Да, предоставят на своите клиенти информация за сигурността. Ако разгледате разпоредбите за защита на данните и личните данни, ще видите, че има такова изискване. Да, информирането е много скъпо, но все пак е, в директивата има един инструмент, който за съжаление не се използва достатъчно активно. Някои неща не струват нищо за държавите членки и за комисията, тъй като задължението е за доставчиците на услуги да предоставят такава информация на гражданите – така че за сега не зная някои държави членки да използват тази разпоредба за осведомяване на гражданите. Все пак има поле възможност за работа. Не бива обаче да забравяме, че очакваме преглед на рамката за електронни комуникации. Не искам по никакъв начин да предрешаваме тази следваща дискусия. За сега това, което споменах е задължение на държавите членки. Ако преценят, могат да го използват. По наша информация тази разпоредба не се използва достатъчно често в държавите членки. Добре е това да се прави и в общо европейски план, за да се информират всички граждани в Съюза за сигурността. Искате ли да отговорите на тези коментари? Има ли други въпроси или коментари? По въпроса за водещите играчи, вярно, че не сме водещ, е, водещи света, но има някои е, предприятия, като са изключително успешни. Имах среща с едно предприятие за чипове, за интелигентни карти да спомня и това, за да не се насочваме главно към отрицателните аспекти. Не споря с това, което току-що казахте. Приемете това като предупредителен знак. Не само на предприятия, но не разполагаме с достатъчно квалифицирани кадри е, по този въпрос. Има доста румънски граждани, които са достатъчно квалифицирани да работят в тази сфера. Предизвикателствата са на европейско равнище в Штатите. 300 милиона население, една валута и ако започне работа една нова фирма в Тексас още от утре ще получи съответните възможности в Европа. Става дума за 28 държави членки и 24 езика. Има един сървър за Румъния и България. И е трудно чрез него да се продава в Финландия, защото има нужда от превод на 24 езика. Лесно е да се намерят 10-20 милиона за новосъздадена фирма, но като се стигне до 100 милиона, възниква проблем. И от тук виждаме как финландски, немски фирми от този етап нагоре биват закупувани от американски фирми. Имаме квалифицирани на кадри, но от гледна точка на растеж, фирмите в Европа не стават достатъчно големи. Системите в Штатите, в Китай са различни от социално гледна точка, но информационният бранш там е много развит. Сега въпросът е следния. В бъдеще всичко ще зависи от информационните технологии. И инструментите ще бъдат купувани не от малки фирми. Благодаря. Благодаря за размяната на мнения. Предполагам, че ще има и двустранни разговори по този въпрос. Виждам, че се работи сериозно за повишаване на осведомеността. Нека сега да се придвижим напред към заседанието на координаторите. Ако нямате коментари по точка разни. Няма.